Протоколът и приятите текстове от 7 юли са на ваше разположение срещу тях. Няма в такъв случай протоколът е прият.